Good afternoon. Добър ден. Добър ден, госпожи и господа. Моля да вземете местата си. Подгответе се. Please. I see. Моля ви. Виждам, че някои координатори все още се изявяват а, наживо в шоуто, работят по окончателния вариант на списък а, за гласуване. Ще им дадем още една минута. В тази една минута моля ви да проверите дали всичко е наред с електронните ви карти. Предстои ни гласуване по няколко точки. Доста завързано гласуване. Първата ни задача е да не забравяме електронните си карти. Всички трябва да разполагат с собствените си карти your assistant to get for another one? To, to, I mean, to fetch another one, to fetch a new one? It'll take some minutes, but we, in the meantime, we will count you. Ще отнеме известно време да си получите картата. Междувременно ще ви броим. И така, ако всички са седнали на мястото си, Нека да ви напомня, че ни предстоят няколко електронни гласувания. И веднага след първите две гласувания имаме много завързано гласуване. Доклада на Моника Флашикова Бенюва. Доста дълго ще е това гласуване. Нека да започнем веднага. Започваме с първата точка, по която ще гласуваме. Предложение за регламент на парламента и на съвета относно европейската статистика за защитеността от престъпления. Докладчик е господин Тимати Къркхолп. Ако не желаете да кажете нищо, веднага отиваме към гласуването, електронно гласуване, начало на гласуването. Да или не? Сега може да гласувате. Край на гласуването. Гласуването приключи. 31 гласа за, 18 въздържали се, 1 против. Доклада е прият. Благодаря, господин Кърхолп. Доколкото разбирам, с оглед на постигнатия резултат, комисията иска да се изкаже в рамките на една минута. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, не повече от една минута. Комисията съжалява за този крайен резултат. Ние смятаме, че онова, което предлагаме е точния отговор на проблема по отношение на европейската статистика. Ние искаме да подкрепим уязвимото население. Следваме препоръките на ООН. Разполагаме с най-добрите специалисти в тази област. Имаше дебат, който започна в Хага и в Стокхолм. Съвет ще има гласуване с квалифицирано мнозинство и аз трябва да кажа, че комисията съжалява за изхода от това гласуване. Добре, разбрахме вашето послание. Отбелязваме си го. Преминаваме нататък към доклада Жданока. С оглед на резолюцията, която току-що приехме, всъщност няма да има гласуване по един друг документ по който трябваше да гласуваме във връзка с първия за европейската статистика. Сега отиваме на доклада Жданока, многогодишна рамкова рамка за периода 2013-2017 за Агенцията на ЕСА за основните права. Докладчика. Госпожа Жданока, искате ли да кажете нещо? И така, искам да предложа господин председател, на комисията Либе една стратегия за този доклад. Вече сме го обсъждали в комисията и с докладчиците в Сянка. Стигнахме до следното заключение. Въпреки, че не сме доволни и не приемаме измененията на съвета, ще трябва неохотно да се съгласим с тях. Агенцията за основните права трябва да започне да действа след 1 януари, дори и с мандат, който е по-малко амбициозен, отколкото ни се иска. Наскоро Великобритания обяви в съвета, че иска да използва процедурата на парламентарен контрол. Това би могло да означава, че Великобритания няма да приеме мандата официално в продължение на няколко месеца. Предлагам стратегията да е следната. Първо да приемем този доклад в комисията Либе и след това, ако дадат добри новини от съвета, да поискаме дебат в пленарна зала преди гласуването за да може да отправим послание към съвета, че той трябва да приеме този документ максимално бързо. Ако няма обаче добри новини, трябва да отменим дебата през декември в пленарна зала. Това е моето предложение. Всички са съгласни. Okay, we see that. We also take note I... that Considering that it's the final vote on the draft. И така. Ще имаме две електронни гласувания. Само едно всъщност. Само едно гласуване. Гласуване по електронен път относно проекто препоръката. Край на гласуването. Още един колега ще броим от социалистите и демократите, защото госпожа Пападополо не си е взела картата. Надявам се, че асистента ми ще я донесе, казва госпожа Пападополо. Значи, 42 плюс 1, 43 гласа за, въздържали се няма, 11 против. Това означава, че приемаме проекто препоръката. Поздравяваме госпожа Жданока. Преминаваме към гласуването по проекто доклада, наречен положението свързано с основните права в Европейския съюз. Докладчик е госпожа Моника Флашикова Бенева. Петдесет страници имаме. Това е един малък ап, Извинявам се предварително за грешките, които неизменно ще направим. Госпожо Флашикова, искате ли да кажете нещо? Добре. Значи положението е достатъчно добро. Започваме. Изменение 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1 за против, въздържали се, приема се. Изменение 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка. Проверка по изменение 62.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 въздържали се, приема се. 69 и 72 са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. 68. Разделно гласуване. Първата част. За. Против. Въздържали се, приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Третата част. За Извинявам се, беше прията тази част, отпада четвъртата част. Четвъртата част за, против, въздържали се, не е ясно. Нека да гласуваме електронна проверка по четвъртата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. 29 на 25 плюс 1. 30. 30 на 25. Приема се. Компромисни изменения 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 73. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 76. За против, въздържали се, приема се. Струва ми се, че мнозинството е същото. Нека да направим проверка. Гласуваме. Начало на гласуването. По 76. Край на гласуването. 29 на 26 плюс госпожа Пападополо 30 на 26. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Приема се. 81 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84. Разделно гласуване, извинявам се. Първата част. За. Против. Въздържали се, приема се. Втората част.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 Не е ясно. Електронна проверка по 91. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 на 26 приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 и 96 са идентични за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 106-то изменение, второто изречение, то няма да се гласува, само по първото изречение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второто изречение, второто изречение отпада, така ли? Добре. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 и 112 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 е оттеглено, 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се.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 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, не е съвсем ясно. 141. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 31 гласа за, срещу 23 против, приема се 143 за, против, въздържали се, приема се. 144 по първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 145, 146 са идентични. За. Против Не е ясно. Начало на гласуването. По 145 и 146. Край на гласуването. 23 срещу 33. Отхвърлят се. По-ясно е, когато се вижда електронен резултат. Твърде рано се уморихте да вдигате ръце. Продължавайте да го правите. 147 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 150 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 151 за против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 153 по първата част, разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част. Аз тук имам три части. Третата част отпада. Добре. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 и 157 са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. Следващите две отпадат, отиваме на компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, Не. Не ми се вижда това изменение да отпада. Отпада, така ли? Добре. Трябва да го гласуваме. И аз това казвам. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега 177 за. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 179. Добре, проверка. Проверка по 178. Правим проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. 22 на 33. Отхвърля се. Извинявам се. 179 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 и 185 са идентични. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 186 разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 195, 195 втора част. За, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре, проверяваме 195. Втора част на 195. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 34 против. значи се отхвърля. Много ви моля, дигайте достатъчно високо ръцете си. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 198 не, извинете, поправя се председателя. Отхвърля се 13-ти компромис. За против се. Приема се. 201, 202 с идентични предложения. За против въздържали се. Приема се. Компромис 14 за против въздържали се. Приема се. 15 компромис за против въздържали се. Приема се. 211 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 215 изменение за, против, въздържали се, приема се. 217 против. Въздържали се, мисля, че трябва да провериме, за да не допуснем грешка. Става дума за 217-то. Проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. 31 за, 24 против. Приема се 218 за, против, въздържали се, приема се 220 за против, въздържали се, отхвърля се, 221 за против, въздържали се, приема се, 222 за против, въздържали се, приема се, 223 за против, въздържали се, приема се. 216, 224, 226. Мерси. Са еднакви за, против, въздържали се. Приема се. 227 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 228 са и 200, до 230. А, не, не, не. Не. Не, извинявайте, прави сте. 228 за, против, въздържали се, приема се. Сега 230 и 231 са идентични за, против, въздържали се, приема се. 232 за, против. Нека да проверим. 232 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 за, 27 против. Приема се 233 за. Против. Още веднъж ще проверим 233-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 28 за, 27 против, приема се. 234-35 идентични, приемат се. 236 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 237 238 237-238. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 239. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 244. 200, приема се 245 за, против, въздържали се, нека да провериме. Става дума за 245-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 34 против, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се. Приема се. 247 за, против. Въздържали се, приема се. 248 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 249, две части, първа част за, против. Въздържали се, приема се. Втора част за, против. Въздържали се, приема се. Добре, ще провериме втората част. Моля, гласувайте. Става дума за изменение 249. Проверяваме втората част. Край на гласуването. 32 за, за 24 против. Приема се. 250 за. Против въздържали се. Приема се. 251 за. Против въздържали се. Приема се. 252. Гласуваме в две части. Доколкото разбирам, устното изменение ви е раздадено. Значи става дума за, за първата част. Преповтаря до услуги. Значи, преповтаря или... Така, гласуваме първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против. Нека да проверим втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 23 против. Приема се. 253 за. Против. Въздържали се. Приема се. 254 за. Въздържали се. Приема се. 255 за. Против. Въздържали се. Приема се. 257 за. Против. Въздържали се. Приема се. 258 разделно гласуване, първа част за отпада сега втората част за отпада Okay. I didn't have it like fallen in my list. It's okay. В, е, не е така в моя списък, но добре. 259 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 260, 261, които са идентични. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега 262 за против, въздържали се, отхвърля се. 263 и 264 са идентични за против, въздържали се, отхвърля се. 266 и 67 са идентични за 65, 60, eh? 265. No. No, no, no, these were rejected, so it doesn't fall, it survives. We vote on 265 now. We're voting on 265. Сега гласуваме 265-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отпада. Сега 266, 267 за против въздържали се отхвърля се. 268 за против въздържали се отхвърля се. 269 с устното изменение. Оттеглено ли е или не е оттеглено? Значи трябва да го гласуваме в такъв случай трябва да го гласуваме. Гласуваме ли го или не го гласуваме? Оттегляте го, добре. 270. Разделно гласуване, първа част. За. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 271 разделно гласуване, първа част. Искате да проверим втората част. Добре. Добре, моля гласувайте. Край на гласуването. 32 за 26 против. Приема се. Така, сега минаваме към 271. Отпада ли? Добре, 272, трето и 274. Те са идентични. За против въздържали се. Отхвърля се 275. 275. Гласуваме две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 276 пата, 277 и 8 заедно за против. Въздържали се, приема се. 19 компромис за против, въздържали се, приема се. 279-то изменение втора част за против, въздържали се, приема се. Двеста първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. 282 за против против въздържали се, приема се. 283 за, против въздържали се, приема се. 284 за, против въздържали се, приема се. 285 то и 6 то идентични за, против въздържали се, приема се. 289 то за, против, въздържали се, приема се. 290, 91 и 92 заедно. Ги гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 293 и 94, 6, 7, не, не, не, извинявайте. Така, ясно, ясно. Значи 93 и 94 ги гласуваме заедно.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 298 за против въздържали се, приема се. 299 за против въздържали се, отхвърля се. 20 компромис за против въздържали се, приема се. 303 за против въздържали се, приема се. 295 и 304 и 305, доколкото разбирам. Значи гласуваме заедно тези три изменения за, против, въздържали се, приема се. 306 и 308. За, против, въздържали се, приема се. 307 за, против, въздържали се, приема се. 308 за, против, въздържали се, Приема се 310-то за против. Въздържали се. Приема се 311-то за против. Въздържали се. Приема се 313-то за против. Въздържали се. Приема се 314 за против. Въздържали се. Приема се 315 за, против въздържали се, приема се 316 за, против въздържали се, приема се 317 за, против въздържали се, приема се 318 за, против въздържали се, Подхвърля се 319 за против въздържали се, отхвърля се 320 за против въздържали се, отхвърля се компромис 21 за против въздържали се, приема се 326 за против въздържали се, приема се сега 325 не от отпада, значи при... стигнахме до компромис номер 22 за, против, въздържали се, приема се. 9. отхвърля се, 331 за, против, въздържали се, приема се, 332 за, против, въздържали се, Отхвърля се 333 за. Против. Въздържали се. Приема се. 334 за. Против. Въздържали се. Приема се 23 23 компромис. Приема се 337 за. Против. Приема се 338 за против, въздържали се, приема се, 339 за, против, въздържали се, приема се, 340 за, против, въздържали се, приема се, 341 за, против, въздържали се, приема се, 342 за, против, въздържали се, отхвърля се, 343 за, против, въздържали се. Приема се 344 за, против, въздържали се. Приема се 345. Първа част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 346 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 347 за, против, въздържали се, приема се. 348 за против, въздържали се, отхвърля се. 349 за против, въздържали се, отхвърля се. 350 за против, въздържали се, приема се. 351 за против въздържали се приема се 352 за против въздържали се приема се 353 за против въздържали се приема се 355 за против въздържали се приема се 356 за, против, въздържали се. Приема се. 357. Приема. 350. 358, първата част. За, против, приема се. Втората част. За, против, въздържали се. И това се приема. 359 за, против, въздържали се, приема се. 360 за, против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, приема се. 362 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 363 за, против, отхвърля се. 364 за, против, въздържали се, отхвърля се. 365 за, против, въздържали се, отхвърля се. 366 за, против, въздържали се и това се приема. 367 за, против, въздържали се, приема се. 368 за, против, въздържали се, приема се. 369 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 370 за, против, въздържали се, отхвърля се. 371 за, против, въздържали се, приема се. 372 за, против, въздържали се, приема се. 373 за, против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се, приема се. 375 за, против, въздържали се, приема се. 377 за, против, въздържали се. 378 за, против, Въздържали се. Приема се. 379 за. Против. Въздържали се. Приема се. 380 за. Против. Въздържали се. Приема се. 381 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 382 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 383 за, против, въздържали се. Това също се приема. 384 за, против, въздържали се, отхвърля се. 388 се приема, 389 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 390 се приема. 391 за. Против, въздържали се, приема се. 392 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 393 за. Против, въздържали се, приема се. Следващото е оттеглено. 395 за. Против въздържали се, приема се. 396 за, против, въздържали се, приема се. 397 за, против, въздържали се, приема се. 398 за, против, въздържали се, приема се. 399 за, против, въздържали се, това се отхвърля. 400 401 са оттеглени. Стигаме до 402. Кои са за? Против. Въздържали се. Приема се. 403 за. Против. Въздържали се. Приема се. 404 за. против, въздържали се, приема се. 405 за, против, въздържали се, приема се. 406 за, против, въздържали се и това се приема. 407 за, против, въздържали се, приема се. 408 за, против, въздържали се, това се отхвърля. 409 за. Против. Отхвърля се, стигаме до 410 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 411 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 412 и 13 са идентични. Кой е за? против, въздържали се, приемат се, 414 за, против, въздържали се, приема се, 415 за, против, въздържали се, приема се, 416 за, против, въздържали се, приема се, 417 на две части. Гласуваме за първата за. Против. Не е ясен на вода, за това ви моля да гласувате електронно първата част на изменение 417. Гласуването започва, гласуването приключи. Тридесет срещу 18 е ясен е резултата. Сега за втората част. Кой е за? против, въздържали се, това се отхвърля. 418 за, против, въздържали се, приема се 419, кой е за, против, въздържали се, това се отхвърля, 420, кой е за, против, въздържали се, приема се, 421 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 422 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 423 за. Против. Въздържали се. Приема се. 424 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 425. Приема се. 426. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 427 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 1.36, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 428 за против, въздържали се, приема се. 430 за, против, въздържали се, приема се. 431 за, против, въздържали се, отхвърля се. 432 за, против, въздържали се. Това беше прието. 4 3-4. За, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, това беше за 33, сега за 34. За, против, въздържали се, отхвърля се. 4-3-5. За, против, въздържали се, отхвърля се. За 37 сега. Кой е за? Извинявайте, казва председателя. Изпуснахме 436. За, против, въздържали се, това се отхвърля. Сега стигаме до 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 438. Сега кой е за? Против? Кой казах? Кой гласува за? Сега тези против? Въздържали се? Отхвърля се. 439 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 440, uh, 440 е оттеглено, 441 за, против, въздържали се, приема се. 442 и 443, които са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 444, кой е, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 445 за. Против, въздържали се, приема се. 446 за. Против, въздържали се, приема се. 447 за. Против, въздържали се, приема се. 448. Тук вод е разделен, гласуването е разделено. Първата част за, против, въздържали се, приема се, а втората част за, против, въздържали се и тя се приема. 449 за, против, въздържали се, приема се, 450 за, против, въздържали се, приема се, 451, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. 4-5-2. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 453 тук имаме отново разделено гласуване. В първата част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Втората за. Извинявайте. Извинявайте, тя пада. Така че отиваме към третата част. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Сега 454 за против, въздържали се, приема се. 455. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 456. За? Против, въздържали се, отхвърля се. Искате ли да проверим това? Някой искаше да го проверим? Не. Добре. 457. 457. Кой е за? За, казах. Против. Въздържали се, приема се. Искате да го проверим, така ли? Добре. В момента електронно гласуване по 457. Правим проверка. Гласуването започва. 4, 5, 7. Извинявайте, 4... 5-8. Не, какво точно стана? Извинявайте. Слушайте сега, нека се изясним. А, това го прекратяваме. Гласувахме по какво? По 457. Гласуваме по 4-5-7. И имаме прекалено а, много. параграфа. Значи 457 го проверяваме с електронно гласуване. Гласуването започва. Извинявайте. Аз лично се обърках, защото си мислех, че гласувам за 4-5-8. Нека гласуваме отново. 4-5-7. Гласуването започва. Край на гласуването. на 37 отхвърля се и сега стигаме до 458. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 459 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до цитатите и точките от преамбюла. Започваме с компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се, 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 28 за, против, въздържали се, приема се, 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, 8 за,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 Имам устно изменение към 26. Благодаря председателю. Бих искала да заменя думата нелегално и легали с думата нередовно, irregular в това изменение. Okay. Yes. So, now we're voting. Така сега гласуваме, казва председателят. Гласувам по 26 с устното изменение за. Против. Въздържали се, приема се. 28 и 29, които са идентични. За. Против. Въздържали се, приема се. 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стигаме до компромис 30 за. Против. Хайде да проверим. Моля ви, нека проверим. Гласувайте електронно по компромис 30. Гласуваме по компромис 30. Electronic. Да, да, е електронно гласуването. Even, even а, разбирам, но не ви виждам ръцете, затова трябва да, проме... да проверя нещата електронно. А гласуването приключи. 53 срещу 4. Моля ви се, вдигате си ръцете. Не беше толкова трудно. Now, 33. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 и 41 са идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. 40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 51. Тук вотът е разделен. В първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 52. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 53 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 54 за против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56, 55, а, приема се ли, казва председателя, поправям се. А, ясно е, че беше отхвърлено това изменение. 56. Така, така, по 55. 56 или 57. 56, казва председателя. Ще гласуваме сега по 56. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се 57. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Сега гласуваме анблок за мнението на ФЕМ, становището на ФЕМ. Тези, които са за, тези, които са против, въздържали се, отхвърлят се. Отхвърля се блок. Извинявайте, сега имаме още едно становище, анблок за а, становището пети. Това са така наречените изменения пети, кои са за, против, Въздържали се, очевидно се отхвърля това. И сега е момента да гласуваме текста така както е изменен. Ще го направим с електронно гласуване. Откривам гласуването. Край на гласуването. Да, гласуването приключи. 32 срещу 24 с един въздържал се. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Флашикова. Но, моля ви, не ни подлагайте отново на такова нещо. Никога, никога, никога не ни подлагайте друг път на подобно изпитание. Имаме едно последно нещо за гласуване. Това е за едно проекто становище, писмо, по което трябва да гласуваме от председателя, това съм аз, към комисията ЕКОН за конкретни задачи по, по отношение на а, надзорната дейност на кредитните институции. Така както беше направено изменение в дневния ни ред, вчера в 3 часа, имаме а, това изменение като 16b. Става въпрос за задачите, които се възлагат на Европейската централна банка по отношение на надлежен надзор на финансовите и кредитни институции. Писмото е било разпространено към всички членове и тъй като те ще гласуват по това писмо 28-29 ноември. Ние трябва днес да приемем това писмо, така че ако можете да преминете направо към гласуването, ще съм ви благодарен. Откривам гласуването. Гласуваме електронно. What, what is it? Какво има, казва председателят? Сега започваме да гласуваме. Да, да, да, в момента гласувате. Four. Yeah. Да. Гласуването приключи. Край на гласуването. Да, гласуването приключи. Четиридесет и два на един с трима въздържали се. Благодаря на всички за търпението и продължаваме с следващата част. Do you have fun? Eh? Забавлявахте ли се? Dear colleagues, уважаеми колеги, готови сме да продължим нататък. See you, Claude. Dear colleagues, най-добре да продължим. Предстои ни точка 17. Фонд за вътрешна сигурност. Полицейско сътрудничество, превенция и борба с престъпността и управление на кризи. Докладчик е колегата Салватора Яколино. Имаме разглеждане на измененията към предложението за регламент за създаване на фонд за вътрешната сигурност. Измененията са 58 в допълнение към 32-те включени в проекто доклада, значи общо имаме 90 изменения към предложението на комисията. Ориентационното гласуване ще бъде на 27 ноември в нашата комисия. Сега ще дадем думата на докладчика господин Яколино, след това ще чуем представители на комисията и на председателството, както и на някои колеги, ако искат да се изкажат. Заповядайте, господин Яколино. Благодаря, господин председател. Финансовия инструмент за полицейско сътрудничество, чето цел е да се справи с престъпността и да заложи рамката за управление на кризи, този финансов инструмент вече е обсъждан. Имаме 90 изменения, както вие казахте. Повдигат се различни въпроси с практически характер. Измененията представляват ценно. Председателя прекъсва. Уважаеми колеги, уважаеми депутати, моля ви да запазите тишина, за да чуем какво ще ни каже господин Яколино. Господин Енгел, моля ви. Моля ви да прекратите. Благодаря, господин председател. И така, имаме няколко компромисни изменения. Работихме по тях с колегите. Между другото, заседанията на докладчиците в Сянка продължават. Ще има заседание следващата седмица. Имаме определение относно организираната престъпност, определение относно критичната инфраструктура. Имаме нов член относно показателите, измерващи интензивността на работата и целите, които трябва да бъдат изпълнени. Имаме нови критерии сега за определенето на ресурси за различните програми. Не сметнахме, че тук трябва да има позваване на Шенген, между другото. Досието, по което работим в момента, ще окаже сериозно въздействие. Същото въжи, между другото, и за досието, по което работи господин Маринеско. Имаме процент от средствата, който ще бъде заделен основно за страните по границите. 5% от средствата ще бъдат заделени за така наречените външни морски и сухопътни граници. Това са граници, където преминават основните транзитни потоци. Както казахте, гласуването в Либе ще бъде на 27 ноември. Това е ориентационно гласуване. Опитваме се да постигнем напредък. Сега е време да чуем комисията и съвета. Благодаря, господин Николино. Сега ще чуем комисията, Генерална дирекция вътрешни работи. Госпожа Пайк. Искате ли да кажете нещо? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Аз, ако не се лъжа, чух докладчика да говори за компромисни изменения – те още не са се появили, обаче и не мога да ги коментирам. Няколко по-общи коментара относно измененията. Измененията са на Комисията по бюджети и на вашата комисия Либе. Когато разглеждаме този инструмент, не трябва да забравяме другите предложения по многогодишната финансова рамка в областта на вътрешните работи. Две от тях бяха обсъдени на 11 октомври, ще повторя някои от нещата, които казах тогава. Първо, по отношение на основните права. Там има редица изменения. Комисията е готова да гарантира, че всяко едно действие, финансирано от европейския бюджет, отговаря на международните стандарти и правила относно основните права. И ние се опитваме да напишем това ясно в текста. Това може да се окаже и чрез текста на преамбилните точки. Идеята обаче е да има последователност в всичките четири регламента в областта на вътрешните работи. На второ място по отношение на показателите, както съм казал на предишно заседание, комисията знае, че показателите би трябвало да се обсъдят допълнително и като резултат проведохме семинари и работни заседания с участието на държавите членки и на Европейския парламент. Целта беше да одобрим общи показатели. Те сега са внесени за разглеждане от председателството и мисля, че съвсем скоро ще се появят и при вас. Така че има работа по изменение на първоначалния текст на комисията. На трето място външното изменение. Виждам, че има предложение да се заличи препратката към външното изменение за АСФ, полицейския инструмент. По причини, които вече съм изтъквала, ние смятаме, че трябва да има ограничена възможност този инструмент да се използва по отношение на трети страни или в трети страни. Отново във връзка с външното изменение има някои изменения, които предлагат в текста да се включи механизъм за координация между комисията, службата за външна дейност и други заинтересовани лица. Както обясних на заседанието на 11 октомври, ние смятаме, че съществуват вече такива механизми. На второ място Важно е да се гарантира адекватна координация между всички финансови инструменти на Съюза, не само в външната област, а и в вътрешната област. Естествено, механизмите трябва да бъдат очертани както трябва, но както намекнахме на 11 октомври, в преамбилна точка 25, където се говори за последователността на мерките по този инструмент, и мерките в други инструменти, да предлагаме текста да е следния. За да се гарантира тази последователност, Европейската комисия заедно с службата за външна дейност ще използва в пълна степен съществуващите механизми за координация и ще ги подсилва, ако е необходимо. Още нещо. Няколко изменения засягат отношенията между държавите членки и Европол. Високо ценим работата на Европол и на другите агенции в областта на вътрешните работи. Нямаме проблеми да се говори за Европол. Ние обаче смятаме, че трябва да сме изключително предпазливи в текста, който използваме. Искам да ви напомня, че възможността законодателя да определя по- тясно връзката между държавите членки и Европол ще бъде включена в новия регламент за Европол. Изменение 61 предвижда заличаването на публично-частните партньорства. Притесняваме се, че включването на нещо подобно в текста ще окоръжи нещо като приватизация на договори, които обикновено са с публичен характер. Това обаче въобще не е идеята. Идеята на включването на публично-частните партньорства е да се разшири възможността за е, използване на различни инструменти. Например, когато става въпрос за киберсигурността това сътрудничество в рамките на публичната и частната сфера се оказва благотворно. Благодаря. Сега госпожа Економо от Кипърското председателство. Агрипополу поправя се председателя. Благодаря, господин председател. За съжаление, колегата не можа да присъства поради извънредна промяна на графика на полетите. Аз ще представя председателството. Благодаря ви за възможността, която ни давате да се изкажем по това досие. Адхок работната група на съвета приключи първата фаза на своята работа на 15 октомври, като сега преговорите ще започнат на ниво съветници. На 5 ноември вчера се проведе първата среща на съветниците и имахме възможност да уточним редица въпроси. Председателството възнамерява да прехвърли двете досиета на Корепер на 15 ноември когато казвам двете досиета, имам предвид АСФ, полицейското сътрудничество и АСФ по отношение на границите и визите. Ние Възнамеряваме да прехвърлим тези досиета на Корепер на 15, за да можем да получим мандат и да започнем официални преговори с Европейския парламент. Целта на председателството е да хвърли мост между позициите на съвета и парламента, доколкото е възможно, преди 19 декември. Това ще е последния корепер на кипърското председателство. В тази връзка и тъй като така и така имам възможност да се изкажа, искам да потвърдя от името на председателството нашето намерение да работим в тясно сътрудничество с парламента и комисията, за да се постигне напредък колкото се може по-бързо. Накрая, но не и по важност, искаме като председателство да ви благодарим за ползотворното сътрудничество. Благодаря, господин председател. И така, имаме възможност да дадем думата на колегите. Виждах, че, видях, че някой поиска думата. Госпожа Саргентини. Благодаря ви, господин председател. Сега тук е, измененията ми са на холандски, два, по изключение ще говоря холандски. Е, колегата ми отсъства, така че ме помоли да се изкажа на нейно място. В изменение 61 за публично-частните партньорства – на господин Таварес, ние имаме известни опасения. Сега, аз приветствам измененията, които са, се отнасят до финансирането и фина... Става дума за 65-то и други изменения – по този начин може да не се използват европейски средства за проекти, които не отговарят и не почиват на основните права на Европейския съюз. Става дума за 72 и 79. Господин Яколино, кажете какво мислите по това. А, някой друг иска ли да вземе думата? Ако искате да вземете думата, трябва да вдигнете ръка. Господин Яколино, може би искате да отговорите? Да отговорите на въпроса на госпожа Саргентини. Благодаря ви. Да, изслушах много внимателно изказването на комисията и на съвета по едно досие, което бележи доста добър напредък, но все още не сме а, постигнали окончателно съгласие, тъй като ни предстои а, заседание на докладчиците в Сянка. Господин Таварес, в неговото изменение и иска обяснение, докато в а, изменението на фонтана се казва, че финансираните проекти трябва да отговарят на а, духа на принципите, които вдъхновяват Европейския съюз. И колегата Таварес неколкократно внесе изменения, които бяха премислени, обмислени, обсъдени и вероятно ще бъдат накрая прияти. Колкото до инструмента за подкрепа в трети страни, аз смятам, че а, комисията трябва да има да поеме автономна инициатива по този въпрос. Но както, но както, както казах, аз съм отворен за всичко, готов съм да приема всякакви предложения и да потърсиме едно, едни по-последователни и е, е, ефективни решения. Сега, в крайна сметка, въпросът е да създадеме почва, основа за действия, които да почиват на солидарността и които обаче да бъдат интегрирани в останалите е, политики. Но всичко това ще бъде, ще се изясни в е, скоро време. Борбата срещу организираната престъпност е в центъра на дейността на комисията и за това трябва да се намерят и средства, които да финансират адекватно подобни дейности. Считаме от друга страна, че, всяко едно, че всяка една дейност трябва да бъде целенасочена и трябва да бъде форматирана с е, за постигане на строго определена цел, като разбира се всичко това а, ще бъде допълнително обсъден. Както казах, има известни резерви по измененията на господин Тавареш, но ще го разговаряме с него и с колегите, за да постигнем наистина задоволителни резултати. Ако нямате други въпроси... а, тогава само да ви напомня, че ще гласуваме на 27 и проблема свързан с фонда за вътрешна сигурност, следващ и т.е. доклада Маринеско, фонд вътрешна сигурност. Да. господин Маринеско го няма. И как така? Не, не, тук е, тук. Е. Тук е в такъв случай. Просто продължаваме с господин Маринеско. Съжалявам, просто не ви видях. А, щях да, да предложа малка пауза, но след като вие сте тук, нека да преминеме към следващият въпрос. Значи, е, доклад е, Фонд вътрешна сигурност, външни граници и визи, 27 изменения. Сега първо господин Маринеско, след това комисията, може би и съвета. А, е, искам само да ви припомна, че, също, че този доклад също ще бъде гласуван на 27 ноември. Господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на колегите, които внесаха, предложиха изменения. Моите изменения имат за цел въвеждането на стандарти за осигуряване безопасността на границите и да можем да имаме еквивалент на безопасност по дължината на границите на Европейския съюз в отделните държави и членки. Аз не съм направил промени в предложението на комисията относно отпускането и насочването на средства, но съм а, предложил нов метод. Смятам, че средствата трябва да се преразпределят след диалог с държавите е, членки. Колегите внесеха много изменения, свързани с човешките права и с закрилата на личните е, данни. Аз ще ги, ще ги включа на подходящите места, за да няма преповтаряне и а, с, презастъпване. Госпожа Пайк, искате ли да кажете нещо? Благодаря. Благодаря на докладчика. Имах възможност на предишното заседание да коментирам измененията на докладчика. Съвсем накратко по някои от тенденциите, които се очертават във внесените изменения. Първо, искам да повторя онова, което казах относно основните права. Трябва да се намери точното място в регламента и да се подчертае, че тези права трябва да се зачитат от всички страни. Държавите членки и парламента работят по показателите, това вече го казах. По външното изменение има предложение от една страна да се залечи възможността за външно измерение. Вашата комисия е вероятно разбра от моето предишно изказване колко е ваш, важно външното измерение. По отношение на координацията с службата за външна дейност, отново повтарям, не смятаме, че е уместно в регламента да се определя какво трябва да е това сътрудничество. Прембюрната точка, която вече ви предложих, може да се използва и тук, след прембюрна точка 25. Някои от измененията са свързани с делегирани актове вместо актове за изпълнение. Аз съм сигурна, че това ще бъде хоризонтален въпрос по четирите регламента, особено когато се стигне до триалог. Съвета иска актове за изпълнение, а не делегирани актове. Комисията пък ще се опита да следва това, до което стигнат и двете институции и ще искаме да намерим средата, да намерим компромисното място между двете институции по отношение на извънредната помощ, помощта за извънредни ситуации. Тук не сме съгласни, особено когато става въпрос за кризата в Южното Средиземноморие. Трябва да кажа, че там имаше нужда от реални мерки затова ви прикавам да запазите възможността за помощ при спешни случаи. Освен това, съжаляваме за заличаването на препратката към интелигентните граници. Освен това, Препратките към финансирането на програмата също би трябвало да останат в текста. Парламента ще решава за съдържанието, за бъдещето на тази програма, дали тя ще бъде наистина програма на интелигентните граници, но тук не е мястото да се убие в зародиш тази идея. Някои от измененията се опитват да променят приложното поле обхвата на фонда. Моля ви да ги преразгледате внимателно, тъй като някои от тях водят до объркване. Част от измененията не само на Либен, но и на Афет предлагат да се включи и убежището в приложеното поле на фонда. Това ще доведе до объркване, до припокриване с фонда за убежище и миграция, така че ви моля да сте предпазливи. И накрая Редица изменения говорят за ролята на Фронтекс. Както и по отношение на Европол, ние оценяваме високо ролята на тази агенция, нейните отношения с комисията, нейната работа за прилагането на вътрешните политики на Съюза. Има някои изменения обаче, които са насочени в друга посока. Някои изменения целят да се даде роля на Frontex, която не отговаря на мандата, не отговаря на ресурсите на Frontex. Изменение 55, например, създава се в това изменение списък с приоритети за граничните агенции. Същото въжи и за изменение 207. Когато се подготвят програмите в държавите членки, трябва да се отчита всичко, което вече е постигнал Фронтекс. Следващата година ще започнем диалог за политиката. Там ще отчитаме всичко постигнато не само в държавите членки. Държавите членки би трябвало да отчитат най-добрите практики, които вече са развити и в рамките на Фронтекс преамбилна точка 12 предлага да има допълняемост между дейностите на Frontex и онези, които се финансират от настоящия инструмент. Ние, откровено казано, не разбираме защо има такова заличаване. Целта естествено е да се гарантира допълняемостта. Frontex има ограничен бюджет и ние трябва да работим така, че Frontex да се концентрира само върху това, което прави най-добре, а държавите членки трябва да допълват. От взимен интерес е да има допълняемост между държавите членки и Frontex по отношение на управлението на външните граници. Това са моите основни коментари. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Агрипа от Кипърското председателство. Благодаря господин председател. Ще бъда много кратка. Ще повторя само, че на 15 ноември ще има заседание на Корепер и там се надяваме да получим мандат за започване на официално тристранни преговори с Европейския парламент. Благодаря ви. Сега Кой ще вземе думата? Първо, госпожа Флотър от е, становището, която е подготвила становището за ФЕД. Комисията по външни работи разгледа този въпрос. На 6 септември приехме становище с 36 гласа за, 6 против и 3 въздържали си. Странно е мнението и становището на комисията по въпроса с убежище аз смятам, че това, смятам, че това, това измерение трябва да бъде включено в, в е, цялост, в цел, цялостния формат, за да може да се гарантира закрилата на лицата, които са поискали международна закрила и по този начин ще се прилага стрикно и принципа за не е, връщане, за не отхвърляне. Що се отнася до последователността на различните политики. Ние наблягаме на ролята на службата за външна дейност. Смятаме, че управлението на границите трябва да се подчинява на цялостната на цялостния дух на външната политика в духа на член 21 но а, трябва да се внимава да не се да не се нарушат или да не се омалуважат ангажиментите поети а, по силата на принципите на правата на човека и включително а, човешкоправното измерение трябва да присъства във всички дейности, извършени на самите граници. Същевременно ние разграни... разграничихме три понятия за заплаха, риска и предизвикателство. Същото смятаме, че този инструмент трябва да бъде семантично харм... в хармония с други инструменти и други регламенти, които вече са в сила. По Фронтекс смятаме да включиме понятието риск, т.е. анализ на риска, и в в инструмента по Фронтекс да заместиме понятието заплаха с понятието риск. А цялата политика трябва да отговаря на предизвикателства, а не на заплахи. Същевременно в ние Говориме за мобилност, за свободно движение, а също времено не споменаваме нищо в този регламент. Така, така че ние взимаме а, понятия, които са залегнали в други документи, като организиране и улесняване на предвижването или на пътуването. Същевременно бихме искали да, да има взаимовръзка между е, визовите режими и мобилност, т.е. По, по границите да се направи всичко възможно за улесняване на влизането и излизането и също, времено да имаме много по-голямо е, консулско сътрудничество е, за да можем да улесниме наистина предвижването на гражданите. С това са измененията, които бяха прияти от АФЕТ на 6 септември. Благодаря. А сега... Кой? Госпожа Келер? Искате ли да вземете думата? Благодаря. Благодаря и на докладчика и на докладчиците в сянка. Сега искам да кажа какво е от огромно значение за нас, представители на зелените. Целта не е само да се осигури безопасност и сигурност по границите, а същевременно да се улесни е, мобилността, да се засили мобилността, защото границите са направени, за да могат да бъдат прекосявани. Също така от голямо значение са с аспектите свързани с правата на човека. Те трябва да бъдат да залегнат в различните компоненти. имаме. Трябва да бъдат просто свързани различните аспекти, различните компоненти, като във всички тях присъстват измерението човешки права също време, но добре е да, да се бъдат включени всички аспекти, политически и така нататък, но не трябва да забравяме и а, юридическите аспекти, легалните, тъй в крайна сметка, ако погледнете нещата от юридическа гледна точка, смятате ли, че има някакви трудности, какви са те, може и да ги предлагам но, много ви моля, да внимаваме за какво се отиват средствата. По системите за информационни технологии, аз мисля, че не мисля, че не е, не е целесообразно да определяме и да обсъждаме средства за неща, които все още не са е, договорени. И аз също. Първо трябва да получим, да получим едно законодателно предложение от комисията за системата смъртност е, нямаме за, за момента такова предложение. Така че аз мисля, че трябва да предвидиме финансиране само за а, е, нещата, които вече са, а, е, които са договорени. Ние също бихме искали думата заплаха да бъде заменена с думата риска защото хората не могат да представляват заплахът, може да, е, да, им, да има нещо общо с риска, но в никакъв случай не с заплаха, е, да бъдат е, същевременно да се направи връзка с, с а, осигуряването на свободното предвижване вътре в Европейския съюз, а, в а, Шенген, аз не знам. Не знам дали господин Маринеско сте обмислили тези, тези аспекти. Благодаря, казва председателя, ако никой друг не ще да вземе думата. Но само с две. Oui. Е, simplement pour... Аз също бих искала да да споделя и да подкрепа казаното от господин, госпожа Флотър. Мисля, че напротив, ако включиме понятието обежище, нещата ще станат много по-ясни и просто ще има много по- а, цял, цял, политиката ще бъде много по-цялостна и вчора, второ смятам, че незаконно, също пак от е терминологична поправка, понятието незаконно трябва да се замести с нередовно. Благодаря, госпожа Гиом. Няма друг. Тогава да се върнем към господин Маринеско, нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегите. Ние сме говорили неколкократно. По това съм чувал техните възражения. Ще има заседание на докладчиците в Ценка тази седмица и се надявам, че ще постигнем консенсус. Благодаря на комисията. Аз ще взема предвид всичките техни а, предложения. Благодаря и на съвета за желанието да започне тристранни преговори и да се приключи работата по това досие. Благодаря Имам някакви проблеми с микрофона, явно. Така, оказва се, че а, сме избързали с програмата подранили сме с приключването на тази точка и стигаме до момента, в който чакаме докладчика да дойде. Затова ви предлагам да направим една 5-минутна почивка и след това да продължим работата. Така че 5 минутна почивка обявявам. Благодаря ви. So, we thank you because Mrs. McIntyre was the rapporteur in charge. Благодаря ви, защото госпожа Макентайер е отговорният докладчик за така наречената програма Перикъл. И тя сега влиза в залата. Ще дадем една-две минутки да вземе мястото си и да се подготви. Нека обявя, че това е точка по 9 по дневния ред 19 става въпрос за програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране, така наречената програма Перика от 2020. Въпросът е да разгледаме измененията по регламента за програма за обмен и обучение Общо имаме изменения 42. Нека отново обявя, както и преди, че на 27 ноември възнамеряваме да гласуваме по тези изменения. Сега очаквам да чуя госпожа Макинтайр. След това комисията и държавите членки. Госпожо Макинтайр, давам ви думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря за това, че ме изчакахте. Все още не съм се справила с изкуство да присъствам на две срещи едновременно, но работя по този въпрос. И така, първо бих искала много да благодаря на докладчите в Сянка по този доклад. Искам да благодаря най-вече и на секретарията за помощта, която ни оказаха. За тези, които не са много тясно свързани с нашата работа, става въпрос за една програма, за подпомагане на обучението за защита на еврото срещу фалшифициране. Това е много важна мярка, но програмата не е голяма. Мисля, че като цяло сме постигнали съгласие по нея. Има няколко изменения, които аз самата съм приела. Направихме една среща в сянка в която комбинирахме доста от предложенията. Аз самата предложих компромисни варианти, които бяха разгледани. Също така разгледах и отделих необходимото внимание на голяма част от предложените изменения. Бях много благодарна на комисията за това, което свършиха по отношение на пространни обяснения каква е тяхната цел. И в резултат на тази дискусия и работата с докладчиците в Сянка съм оттеглила едно от своите изменения. Може да видите, че ние сме постигнали до голяма степен компромис и сме работили заедно, за да постигнем добър резултат. Имаме два сложни въпроса и много ще се радвам да чуя вашето мнение по тях. Първият е свързан с делегираните актове. Това е една област, в която мисля, че по време на среща на председателите или на президентите, там се беше казало, че във всеки доклад трябва да има делегирани актове и наистина, ако това не а, присъства, няма да бъде обсъждано на пленарно заседание. И така, след като аз искам да се съобразя с тези неща, а, дадох предложение за съществуването на делегирани актове. Въпреки това, докладците в сянка, особено господин Диестимера, който аз много уважавам, вярва, че не трябва да включваме делегираните актове. Ето защо мисля, че решението наистина трябва да бъде взето от комисията. Дали на нас това ни е необходимо в а, крайния текст или не. Второто нещо, по което не можахме да постигнем съгласие – е съфинансирането, ставките и нивата за съфинансиране. Там аз съм предложила едни цифри и моята обосновка беше да гарантирам, че ограничените средства се разпространя... покриват максимално, т.е. че ние максимално разтегляме тяхното използване, да покриват максимална част от програмата, докато пък други колеги смята, че трябва да имаме по-високи ставки за съфинансиране. И това са двете спорни точки. Иначе смятам, че съм постигнали като цяло съгласие и а, с удоволствие ще включа голяма част от измененията в компромисния вариант. Ето защо оставям на вас да кажете какво мислите по тези два въпроса. Благодаря, казва председателя. Сега комисията, вашия представител, дали би искал да се изкаже в този момент? Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Аз се казвам Йохан Карл и в момента отговарям за защитата на еврото като цяло и за настоящата програма Перикъл. Наистина имахме чудесно взаимодействие с а, вашия докладчик госпожа Макинтайер. Много се радваме, че тя поддържа продължаването на програмата Перикъл до следващата финансова рамка. Много се радвам, че е отеглила своето предложение като целева група да не се включват а, представителите на правосъдната системата. Това е нещо, което е от изключително значение за комисията. Има два неща, които са много важни за комисията. Едното е нивото на съфинансиране. Направихме едно пъл... една пълна оценка на въздействието, която е част от, нашата... от, от нашия проекторегламент. регламент в рамките на тази инициатива направихме съвместни семинари с заинтересованите страни и много бенефициери от държавите членки. Работихме точно с тези групи, които извличат полза от работата на програмата Перикъл и които всъщност организират борбата срещу фалшифицирането на еврото. Те казаха, че Биха искали да увеличим нивото на съфинансиране от 18, до 80%. Така че, според проучване съднението на заинтересованите страни и нашата оценка на въздействието, според тази причина ние искаме да се запази нашето първоначално предложение 80 до 90% в изключителни случаи са финансиране. Сега стигаме и до делегираните актове. Това е много важно. Знам, че става въпрос за един общ а, подход а, на парламента и на комисиите в него. Въпреки това, ние не сме предложили нищо по този въпрос, защото Мислим, че ако го предложим това нещо, то ще доведе до голяма тежест по отношение на процедурата и ще затрудни комисията. Ще трябва в всяка годишна програма да въвеждаме тази процедура с закъснение до 2 месеца, ако правилно разбирам, което ще доведе не само до административна тежест, но ще доведе и до значително а, забавяне на публикуването на нашите обществени поръчки и търгове. Ето защо ви съветвам да не продължаваме в тази насока. Ние наистина не подкрепяме такова изменение по отношение на делегираните актове. Има някои други дребни нещица, към които бих искал да привлека вашето внимание – видяхме, че в едно от последните изменения, мисля, че изменение 30, на един от докладците в Сянка, действията по Перикъл се ограничават само до а, размяна на а, щатни кадри. Не знам дали знаете, но ние работим много в рамките на семинари, на обучение, така че излизаме извън обмен на кадри. И не бихме искали да имаме такова ограничаване на реализира... реализирането на програмата на изпълнението на програмата. Това е нашата причина да не подкрепим и то силно да се изкажем против подкрепенето на това изменение 30. След това повишаване на информираността сред обществото като цяло. Това е нещо, което вече се прави от Европейската Централна банка и е тяхна отговорност. Става въпрос за сума от 1 милион и ни се струва, че поради тази причина, тъй като има ограничено финансиране, тази отговорност трябва да продължи да бъде част от ангажимента на Европейска Централна банка. Искаме да приветстваме текстовете за стандартите на ОЛАФ, така наречените а, клаузи против измамите. Това са 40 и 41 изменение. Отново искам да кажа, че много ги подкрепяме. Това беше от мен. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Можем да дадем възможност да се изка... да... за изказване и на кипърското председателство. Явно те не искат да вземат думата. В такъв случай давам думата на а, членовете. Господин Диатемера. Muchas gracias, señor presidente. Mi primera palabra... Благодаря ви, господин председател. Разбира се, нека започна като благодаря на госпожа Макентайр за усилената й работа. Тя, както винаги, е много ефективна. И за това, че тя е прие някои от моите 8 изменения, някои ги включи в компромисните си варианти. Също така за това, че се обоснова пред мен, а обосноваването, знаете, не се среща често при нас в парламента. По двата въпроса, които аз мисля, че са важни и от значение. Господин председателю, Ще ви обясня защо не мога да а, си променя позицията по тези две изменения. Първо, имам много, имам много опит в парламентарен контекст. Освен това, има един допълнителен доклад, по който аз бях докладчик. Там ставаше въпрос за различните доклади, които се разглеждат в камерата. И един от критериите е да видим по какъв начин можем да защитим своята валута. Трябва да кажа, че наистина нашата валута доста добре е защитена заради професионалния план на ОЛАФ, програмата Перикъл и също така подкрепата на парламента. Всичко това се прави с минимални разходи. Става въпрос за 1 милион евро годишно. Целият бюджет е 1 милион евро и с тези средства ние се опитвам, ние успяваме, извинявайте, доста ефективно да гарантираме, че фалшифицирането на еврото като валута е много сложно, много по-сложно, например, от това да се фалшифицират американски долари. Като втора точка, госпожо Макентайр – трябва да кажа, че съм съгласен като гледам а, ставките за финансиране, да имаме 80% при обикновени случаи, 90% в изключителни случаи. За мен а, това е нещо, което е пределно ясно. Има една много логична, много необходима причина, просто трябва да продължим да следваме линията, която сме приели по отношение на защитата на еврото. Още нещо, знаете, че аз прекарах месеци да говоря за делегираните актове по отношение на препратки към един от регламентите, по който аз съм докладчик. Както вече беше казано, не сме постигнали съгласие тук. Но въпросът е много прост. Ние трябва да гарантираме ефективността на защитата на еврото. Не мисля, че този доклад е точното място за тези делегирани актове, защото това, което искаме да направим, е да сме сигурни, че има добро управление на съществуващите програми и не искаме всеки път да гласуваме по делегираните актове и то всяка година. Ето защо, господин председател, тук съм съгласен с Олаф. Както и много хора казаха, както и от Олаф казаха, тук става въпрос за ефективност. Съгласен съм с Олаф. Аз имам свои собствени критерии, те имат техните, но ние постигнахме съгласие по крайния резултат. Става въпрос за здрав разум в крайна сметка. Вашето мнение, разбира се, ще го зачетем, но искам да ви помоля да вземете предвид мнението, защото ние не имаме доста, нашето мнение, защото ние не имаме доста опит в това отношение. Благодаря ви. Дали има някой друг, който би искал да се изкаже, някой член на комисията, който иска да допринесе към дебата? Ако не, ще дам отново думата на госпожа Макинтайр, за да коментира това, което чухме. You, um... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно и на комисията, и на господин Диас Демера. На комисията искам да кажа, че двете изменения, които не приемате. Изменение 30 е едното и другото, вероятно е 27. Аз бих отхвърлила тези две конкретни изменения. Има и още едно, което би трябвало да бъде отхвърлено. Не мога сега да го посоча с пръст, но това беше изменение, което се появи доста рано и то не отговаря на доклада. Изменение номер 20. Така че съм съгласна с вас по отношение на тези две изменения. Така ще изглежда и моят списък за гласуване. По отношение на делегираните актове. Аз действах възоснова на информация, дошла от съвета на председателите на комисии. И искам да се обърна към вас, господин председател. Ние като комисия смятаме ли, че трябва да се включат тези делегирани актове или не? Иначе нямам проблем да подкрепя господин Диас Демер и могат да оттеглят тези изменения. Ако това е виждането и на председателите на комисии. Може би вие може да ни дадете информация. Остава да се уточним и по отношение на процента на съфинансиране. Държавите членки в момента ограничават сериозно своите бюджети и аз мятам, че не можем да очакваме от тях да увеличат процента на съфинансиране, иначе като цяло съм съгласна с казаното. Председател, доколкото разбрах, вие искате от мен да реша въпрос с делегираните актове. едва ли ще мога да го направя по по-мирен път от други комисии, които бяха забъркани в целия този дебат за делегираните актове и актове за изпълнение. Аз предлагам с цел да удовлетворим вашето искане да продължим напред, тъй като за момента няма как да разрешим този проблем. И ви предлагам да проведем допълнителни разговори, за да видим до каква степен въобще предложението може да се постави на масата за разискване. И евентуално можем да видим дали можем да поясним как стоят нещата чрез контакти в писмена форма. Ако няма нищо друго, което да се добави по тази точка, може би комисията иска да каже нещо. Ако желая, естествено, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Макинтайр. Вие смятате, че трябва да се отхвърлят изменения 20, 27 и 30. Всъщност има още едно изменение, което представлява известен проблем за комисията. Това е изменение номер 7, което изключва от обучението и от програмата Перикъл групи специалисти. Имаме конкретно насочени обучения за експерти от националните банки, например. То се осъществява на база сътрудничество с полицейските органи. Там се обсъждат характерните черти на фалшифицираните банкноти, така че имаме проблем тук, тъй като Изменение 7 изважда една група лица от целевите групи за нашите обучения. Не би трябвало да се изключват тези специалисти. Благодаря. И така, ако няма други желаящи да се изкажат, нека да преминем към точка 20. Това е последната точка в дневния ред за днес. Става въпрос за СЕПОЛ, Европейския полицейски колеж. Be welcome. Be welcome. We happy Добре дошъл. Казвам на представителя на СЕПОЛ, доктор Ференц Банфи, Доктор Ференц Банф е директора на Европейския полицейски колеж. Той е дошъл за размяна на мнение заедно с господин Райнхард Прибе. Моля, присъединете се към нас тук на президиума. Господин Прибе беше при нас по време на заседанието на координаторите. Сега отново е тук в качеството си на директор вътрешна сигурност на Генерална дирекция вътрешни работи. От комисията се очаква към края на 2012 година и в началото на 2013 година да представи предложение за приспособяване на решението за колежа СЕПОЛ към разпоредбите на Лисабонския договор. Процедурата ще е процедура на съвместно взимане на решение. Диалога тече. Тук са директор Банфи и господин Прибе. Вече ви ги представих. Те са поканени да информират членовете на комисията относно дейността на колежа СЕПОЛ. Господин Прибе ще ни даде информация за това какво ще бъде предложението на комисията. Ще дадем по 7 минути на двамата ни гости. Господин Бафи всъщност може да говори 10 или 15 минути, ако иска. Господин председател, Ам... скъпи колеги, радвам се, че имам възможност в качеството си на директор на СЕПОЛ да ви опиша постиженията на СЕПОЛ за насърчаване европейското полицейско сътрудничество. Нека първо да опиша промените, които извършихме през последните години. Първо, благодарение на Европейския парламент, СИПОЛ сега вече оперира съгласно законните норми. Всичките административни нередности и пропуски бяха изпълнени изправени. След това стана след няколко последователни одита и въвеждането на съответната система за вътрешен контрол. Ние наистина свършихме това, което се изискваше от нас. Продължаваме програмите за обучение на правоприлагане на европейското законодателство, рацион, ра, рационализираме нашите работни групи, намалихме и броя на заседанията на управителния съвет от 6 на 2 и това намали нашите разходи почти с, на две трети. но постигнахме много напредък и в качествено, и в количествено направление. Сега удовлетворението от нашата работа достига 93% и работата е наистина еф, ефективна. А, от 2300 бяха едно време нашите курсанти. Е, очакваме те да станат 5000 до края на годината. Програмите за е, обмен, така както са залегнали в Стокхол, Стокхолмската програма, е, увеличи броя на обмен и обмените през тази година ще бъдат рав... равни на тези на миналата година. Участ, участ, участващите а, отговориха в анкети, че програмите са добри до много добри. Това а, такива бяха 98% от а, отговорите. Сега се прилагат нови методи, предлагаме и много по-широко палитра от опции. И повече от 3000 е, курсанти участваха в, е, външни курсанти участваха в разнообразните дейности, като 1500 от тях са а, е, на постоянно обучение в а, колежа. А, разходите се стабилизираха 7 цяло и 2 милиона бяха изразходвани между 2010 и 2012 година. И имаме много широко сътрудничество с националните органи за обучение в различните държави членки и си сътрудничиме с колегите от комисията и съвета. Голяма част от Наши, нашето обучение е насочено към а, проблеми, свързани с организираната престъпност, корупцията и борбата с трафика на човешки същества. Същевременно провеждаме и обучение онлайн, веб-семинари и други форми на обучение. Ролята на, на СИПОЛ за изграждане на доверието не трябва да бъде подценявана. Това не личи в статистиката, но е, е извър, извъредно важно. Си, нека да обсъдиме какви са основните ни цели Обучението на полицаите е едно от основните, един от основните компоненти за постигане на професионализъм чрез сред полицаите. От 1960 година е започнало специализираното обучение, т.е. вече имаме, има 50, 50 години опит, но само отскоро се прави разлика между полицайско образование и обучение на полицай. Това са, може би, синоними на пръв поглед, но в тези две понятия се, внася, се влага различно съдържание. Образованието има а, е, информационен характер. И, има е, всеобхватно. Целта е да се развие критично мислене, докато обучението има а, различен характер. Целта е да има а, едно политическо, социално и културно измерение, да може да има диалог с а, обществото, а, което всъщност на практика е и желанието на, нашата, на а, обществеността. Обучението е доста по-различно, отколкото военното обучение и има много по-широка обхват. За да е, може да се поддържа един диалог с обществото, са необходими много широкообхватни умения и аз не, не смятам, че образователният аспект трябва да взима а, пред, пред, да, да има предимство над другите а, видове об, обучения, а трябва да има допълняемост между различните методи и инструменти. Целта е да постигнем повече ефективност във време на криза, същевременно обаче трябва е, трябва да имаме един е, много по-дългосрочен и по- е, и подход с широк размах, а не да целиме краткосрочни и ограничени економи. Националните на европейско равнище. А, с, имаме все повече и разполагам с все повече и повече инструменти за сътрудничество между а, поли, полицаите и представителите на съдебната власт, но все повече и повече е необходимо и интегрирането и сътрудничеството предвид това, че организираната престъпност и престъпността като цяло не познават граници си. Пол има за, за цел да организира и насърчава сътрудничеството между полицаи, като същевременно а, предоставя и об, обучение. А, обучението на европейските полицаи изисква обаче а, доп, допълнителни средства и инвестиции. но е необходимо същевременно да се запази авто, автономията и а, да има устойчиво развитие за нашия колеж. Ако Становището на комисията ще бъде една нова а, платформа и се надявам, и надявам, че ще продължиме диалога с комисията. Благодаря ви за а, това, че ме изслушахте и сме готови да продължиме а, диалога. Благодаря за вашето изказване, казва председателя. Сега мнението на комисията и след това нашите членове ще вземат думата също. Uh, Благодаря. Както знаете, в сферата на правосъдието и вътрешните работи имаме много активни агенции и СЕПОЛ е малък, но важен член на това семейство от агенции, които ни помагат да даваме подкрепа за нашите политики. Ние смятаме, че СЕПОЛ и неговата мрежа играят централна роля за обучението в областта на правоприлагането в Европа. Знаете, че имаше един период, в който имаше сериозни недостатъци в работата, парламента се зае с тях. Сега обаче тази агенция се справя добре, намира решение на много проблеми и не искам да пропускам тази възможност да поздравя директор Банфи и неговия персонал за отличната работа през последните години. Комисията винаги е подкрепила полицейския колеж и неговите дейности. Знаете какви са целите на Стокхолмската програма засилване и подобряване на обучението на полицаи в Европа, даване на информация, където има нужда от нея, много различни дейности, насочени към обмен, например, се лансираха на европейско ниво. Внимателно чух онази тънка разлика, която направи господин Банфи между образованието и обучението. Не знам дали съм разбрал съвсем добре тази разлика the European training scheme which we are about to. Е, ние се опитваме да очертаем всички елементи на полицейското обучение. Включваме, например, трансграничното обучение, киберпрестъпността, Опитваме се да дадем подкрепа за полицейски мисии на Съюза в райони на криза в целия свят, така че благодарни сме. И естествено опитваме се да даваме всичката необходим помощ на колежи. Сега искам да ви дам информация за това какво прави комисията относно новите правни основания за Европол и СЕПОЛ. Все още сме на фаза предварителни размисли, не са взети решения, правим предложения. Те всъщност ще се появят малко по-късно. Предложения за правното основание – ще отнеме малко повече време тази задача. Защо? Защото в момента обмисляме нещата. Обмисляме дали има логика в сливането на СЕПОЛ и Европол. Както знаете, наскоро предприехме един общ подход. Защо общ? Защото парламента, комисията и съвета се договориха за него. Подход относно управлението на агенциите. Обмисляме дали не е добре по-малките агенции да се слеят с по-големи, за да се стигне до спестявания за администрирането на тези агенции. Ще ви дам малко информация, когато имаме яснота. Процеса на размисъл не означава, че няма да поставим ударението върху конкретни политики. Всяко едно предложение, когато то се появи и ако се появи, ще се основава на презумцията, че обучението за полицейските органи не трябва да страда. Не трябва да се погубва. И ние ще гарантираме, че някои е, междуправителствени агенции и звена в рамките на Европол ще бъдат е, укрепени така, че да се гарантира продължителния характер на обучението на полицейските органи. Така стоят нещата като цяло. Това представлява общия подход на трите институции. Всички ние сме приканвани да спестяваме от административни разходи. Ето защо се опитваме да решим какво ще е бъдещето на малките агенции. Благодаря за вниманието. И така, сега стигаме до разискванията. Господин Диас Демер. Muchas gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна с поздравления към господин Банфи за неговата работа, както и за неговата отдаденост. Не го казвам като празна учтивост. Напротив, а, искам да призная обективната реалност. Господин Банфи търси а, а, правилния канал, на който да слуша превод. Най-накрая го намеря. Извинявайте, че прекъсвам. Та, както казва господин Банфи, говоря приятни неща за вас. Искам да похваля вашето ръководство. И то не като празна учтивост, а като една обективна оценка. Предполагам, че сте чул само част от това, което аз казах. трябва да направим няколко коментара. И а, в парламента няма да използваме същия език, който използва господин Прибе. това, което ние правим в парламента е да наричаме на лопата лопатът. Наричаме нещата с истинските им имена. Аз наистина се притеснявам за бъдещето по отношение на това, което вие нарекохте процес на преглед и на размисъл. Бих искал да а, допринеса към този процес. Струва ми се, че а, днес сме в началото на едно фатално развитие за СЕПОЛ, комисията предлага нещо, което аз искам да отхвърля и това е всъщност идеята СЕПОЛ да стане част от Юропол или Европол. Ще се обоснова с една ужасна дума по отношение на сигурността и това е економии. Не можете просто да сложите СЕПОЛ в Европол, ако това а, наистина бъде направено. Нещо, което аз много бих искал а, да отхвърля, то тогава няма да има необходимите ресурси за а, мрежово обучение, за виртуално обучение. Освен това, в такъв случай Европол ще трябва да има допълнителен бюджет, така че не мога да видя по какъв начин ще успеем да реализираме тези економии. Que, probablemente... Господин председател, господин Прибе. Струва ми се, че 7 години след решението на съвета, трябва да имаме възможността да го кажете, и аз го казвам като член на Европейския парламент, че обучението в областта на сигурността е нещо много важно. Бих казал обаче и че за разлика от това, което каза директор Банфи, това обучение не се провежда по добър начин, а бих казал по отличен начин в много държави членки. За какво точно говоря? Говоря за за това, че сега вероятно ставаме свидетели на погребението на Сепол като предаваме неговата работа на Европол. Това виртуално обучение много добре определено в модерните демокрации може понякога да бъде правено, за да могат да се усъвместяват практики и действия чрез редовни семинари, например с главна дирекция вътрешни работи. По този начин успяваме да реализираме економии, без да слагаме маска на една тревожна реалност, за която чухме днес. Така че има две идеи, господин председател. Първата е, че СЕПО е полезна организация – Имала е добра и полезна роля през последните години. Всички казват така, участниците дават тази оценка, Европол дава такава оценка, но комисията не вижда нещата по този начин. И тук аз тълкувам, но ми се струва, че комисията гледа на нещата така, че с цел економия е по-добре да се прекрати работата на тази агенция и да се прехвърли бюджета към Европол. Ето това е нещото, което критикувам и нещо, на което се противопоставям. Магнифика. Альтернативата би била една национална реформа – която води до това най-добрите курсове, обучителни курсове да не се дават само на начално ниво, но като част от вътрешното обучение. Ето защо си мисля, че трябва да се справим с този проблем пряко и да наречем лопатата лопата. Това не е процес на обзор, както вие казахте. Вие вече сте го обмислили. Нещата обаче са много сложни. Защо? Защото като се има предвид програмата за действие от Стокхолм, ние трябва да се справим с решението на съвета по отношение на договора от Лисабон и един от тези въпроси е свързан с СЕПОЛ. Не мисля, че трябва да предем функцията по полицейско обучение на Европол. Независимо дали става въпрос за обучение на място или онлайн обучение. Благодаря. Благодаря. След а, много големите проблеми през 2010 във връзка с лошото управление през 2008, Виждам, че агенцията се развива много добре, с много разумно управление. Освен това, с удоволствие чух от господин Прибе всички тези приятни неща. И това, че той всъщност поздравява господин Банфи за неговата работа. Току-що чух за този обзор, за този преглед, но а, се изненадах и разгледах много набързо това ключово проучване, което съвсем наскоро беше завършено. Нямах много време да го разгледам, просто разгледах абстракта за различните възможности. И там ясно се казва, че този тип сливания не водят до реални економии, защото всъщност ще намалят ефективността на обученията, провеждани от СЕПО през последните години и в един дългосрочен план това всъщност не води до економия, а до по-ниска ниско ниво на ефективност, което на практика означава, че прахосваме пари. Ето защо много се изненадах, че вие сте поръчали изготвянето на ново проучване Искам да знам каква е основата на този процес на преглед, нека да го наречем. Защо преразглеждате нещата няколко месеца след проучването, което излезе и казва нещо различно от това, което вие споделяте? Каква е причината да искате преглед? Виждам, че а, част от а, членовете на Европейския парламент не подкрепят това сливане. Проверих как стои и въпроса с позицията на нашите колеги. Виждам, че много държави членки подкрепят развитието на СЕПОЛ. Освен това, парламента също даде своята подкрепа. Ето защо бих се радвала да чуя някакви аргументи, които излизат извън тези много късогледи начини на мислене, че сега можем да спестим някакви пари през следващите няколко месеца, но по-късно ще загубим много повече при едно такова сливане. Наистина вярвам на вашето мнение и на вашето изказване, че това е просто период на размисъл. Вие сега разглеждате идеята, надявам се да промените мнението си и този план, защото мисля, че е опасен. Не виждам и мисля, че няма да срещнете подкрепа сред членовете на, нашия, на нашата комисия. Мисля, че хората просто не подкрепят това сливане. Благодаря, господин председател. Първо и аз искам да поздравя господин Банфи са огромните усилия, които полага, откакто бе назначен за директор на СЕПОЛ. Той наистина трябваше много-много да се потруди, за, за да а, преструктурира тази агенция, защото когато той пое този, е, това задължение, агенцията беше в разпад. Тя е много, тя е Нека да не забравяме, че предишният директор просто беше оставил нещата на само себе си, на произвол, това въжеше също и за управлението на човешките ресурси. Така че, господин Бафи, трябва да кажа, че вие бяхте много ефективен на във всяка, от всяка една гледна точка, че за много кратки срокове достигнахте огромни успехи от 2010 до края на 2012 година. Беше, беше достатъчен срок – агенцията да бъде в момента една истинска пълнокръвна агенция, която де, опер, действа а, ефективно. Господин Преве, имам чувство, че просто се подигравате с нас, ама направо се подигравате с нас. Комисията, значи, просто е, е решила да слея агенцията с Европол. Не знаехте как не знаете как да ни го кажете право в очите, така че се опитате да лавирате. Аз а, абсолютно отхвърлям категорично предложението на комисията по много причини. В крайна сметка агенцията а, сега е преструктурирана, тя е ефективна, вижте цифрите, вижте какво как, какъв, как, какви, какво онлайн обучение се провежда. В него на практика участват 12 000 души. Защо в крайна сметка има толкова желащи да участват в обучението от страните членки, ако обучението не е добро? Ако погледнем е бюджета, бюджета се управлява много ефективно, увеличението е наистина минимално. Е, едно време имаше без, безкрайно много заседания на управителния съвет, безкрайно много работни групи и много бюрокрация, Неща, неща, които а, се оправиха и това и, агенцията се превърна в една спестовна агенция на Европейския съюз. Сега а, не знаеме, че знаеме, че е, британците ще искат още веднъж опт-аут, т.е. всички ще бъдат е, доволни. Така че и за това и тук въпрос, въпросите са решени. И сега се питаме защо изведнъж комисията, която на времето искаше да, да укрепи и да консолидира агенцията СЕПАЛ, която е, се е превърнала в ефективна агенция, след като Европейския парламент и всичките политически групи са за това, изведнъж госпожа Волстрем решава да зареже полицаите и просто да ги захвърли на край пътя. Просто искам, искам обяснение от госпожа Валстром по тази, по тази тема. Благодаря, госпожа Валстром. Господа Мъргатник е Бесени. Благодаря, господин председател. Искам на унгарски да благодаря на господин Банфи, който е директор на полицейския колеж. Той беше директор и в унгарската полиция. Искам да ви поздравя. Колежа е много важен. Между другото, в Унгария имаме една агенция, която отговаря на правомощията, които има Европейския колеж. Тя е в моя роден град всъщност. Много се радваме, когато чуваме, че нещата вървят толкова гладко. Жалко е, че има толкова малко депутати в залата. Аз съм сигурна, че много граждани обаче ни слушат по интернет. Трябва да ви кажа, че гражданите са уморени от престъпността в Европейския съюз и в Унгария в частност. Те не са доволни от това, което прави полицията и аз трябва да кажа, че е добре да има агенция, която да образова и обучава полицаите, да ги прави по-ефективни. По отношение на бюджета, бихте ли казали малко повече? вие нямахте време да навлезете в подробности. Дайте ни малко повече подробности по отношение на образованието, например. Какво точно правите? Контрабандата на жени, трафика на жени, например. Това е една особена тема. В Унгария има сериозни проблеми в това отношение. Има в много места райони на червените фенери. Те са известни по този начин. Там се контрабандират много жени от източна Европа и това е жалко. Какво може да направи полицейския колеж? Какво могат да направят полицаите? Как могат да бъдат те обучени да се отнасят а, към жени жертви на трафик? Тези жени страдат от а, насилие в семейството, но и не само. Страдат от а, много други неща. Какво може да направи вашата полицейска академия? Имате ли някакви конкретни мерки в тази връзка? По отношение на новите държави членки, които имат особени проблеми, в тях има и конкретна специфична престъпност. Какво правите там? Аз говорих за Източна Европа, но това въжи и за Южна Европа. Някои земеделци, например, стават свидетели на това как им се краде продукцията, как им се крадат земеделските машини. Това са много специфични престъпления. За какво да се грижи земеделеца по-напред? За своята продукция, как да я произвежда или за своите машини? Това са такива проблеми, които изглеждат малко странни, но засягат хората в тяхното ежедневие и нещо трябва да се направи. Хората очакват да се направи нещо. В Унгария ставаме свидетели на подобни проблеми. По отношение на свободата на сдружаване, освен това, там има също проблеми, ставаме свидетели на полицейски произвол, на насилие. През 2007 година в Унгария имаше мирни демонстрации – полицията използваше брутално насилие, за да разпръсне тези демонстранти в Будапешт. Учим ли се от такива случаи? Извличаме ли полуки за ежедневната работа на полицаите? Надявам се, че в европейската история няма да има други подобни събития. Успяли ли сме да се получим от случаи като този? Така че да не се случва нищо подобно повече. Извинявам се, че зададох толкова много въпроси. Моля ви просто да разкажете за ежедневието в полицейската академия. Благодаря госпожа Макинтайр и след това ще бъдете вие, госпожо Бесерил, госпожа Макинтайр. Първо искам да благодаря и на господин Банфи, и на господин Фибе за това, че дойдоха тук при нас. Това, по което говориха, беше много интересно. Като избран член на парламента, предпочитам да се концентрирам по целите, конкретните цели и най-вече постиженията на агенцията, не толкова по начина, по който тя е организирана. Ще ми се това да бъде в фокуса на нашето внимание. Когато чета бележката, че колежа не е обучаваща институция, а мрежа, ми се струва, че в Обединеното кралство бихте били преследван за това противоречие, че Европейския полицейски колеж не извършва обучение. Това, което доста ме притеснява, е идеята СИПОЛ да разработи а, след дипломен курс по а, полицейско сътрудничество. Ще ми се да се фокусираме върху реалната полицейска работа, не толкова сътрудничеството, защото ми струва, че по този начин изграждаме повече бюрократ, бюрократизъм, отколкото всъщност да се борим с престъпността. И по-рано вече беше казано, че имаме огромни промени, е, проблеми в е, Европа с трафика на хора. Вчера в е, същата тази комисия говорихме за трафика на деца и огромните трудности, трудности при разликата между дете, което е жертва на трафик и търсещо убежище. Това е въпрос, който може да бъде обект на обучение в целия Европейски съюз, защото засяга всички страни и това ми се ще да бъде нашата цел. Ние от парламента сме създали специална комисия по организираната престъпност и прането на пари. Във всички тези области имаме нужда от целеви полицейски дейности и ми се струва, че едно общо обучение във всички държави членки също е необходимо. Ето защо просто искам да чуя вашето мнение по отношение на това по какъв начин можем наистина да засилим действията по важните елементи в борбата с престъпността, а не да се притесняваме прекалено много как точно да покрием със своята дейност определени зони, които дават области, които дават по-добро разбиране на сътрудничеството. Струва ми се, че квалификацията е по-важна. Благодаря, господин председател. Благодаря, мистер Певе. Благодаря за вашата презентация днес. Искам малко да ви обясня по какъв начин аз като докладчик за подкрепата, която се оказва на жертвите от престъпления, доклад, който се гласува през септември. Виждам нещата. Наистина този доклад на комисар Рединг беше много интересен. Има 75 милиона жертви на престъпления всяка година. И голяма част от този доклад беше отделена на първоначалния контакт, който се случва между жертвите и полицаите. Ние а, подчертахме колко е важно обучението за полицаите – в някои страни нещата са много различни. Има необходимост от обучение. Става въпрос начина по който жертвата се приема в полицейското управление. Когато си говорим за а, контекста на Стокхолм, ние вярваме, че е от изключително значение да разгледаме ролята, която играят полицаите в този контекст. Наистина не си струва комисията или парламента да гласуват в случаи, в които се говори, че трябва повече обучение на полицайите да подпомагат жертвите на организираната престъпност, например деца жертви, въобще всякакви жертви на всякакви престъпления, защото жертва означава покрива всъщност всички. Полицайите трябва да знаят с кого работят, дали тези, тази група хора нямат специални нужди. Освен това обаче те трябва да идентифицират и начина по който трябва да се държат с жертвата от самото начало. Ето защо ни трябват по-добре обучени полицаи в а, тези области и това е валидно в цялата европейска общност. Може би това е нещо, което съществува в някои страни, но ако погледнем нещата като цяло, това е въпрос, на който трябва да се обърне сериозно внимание, а не просто да бъде подминаван. The... Виждам, че всички желаящи да вземат думата успяха да се изкажат, макар и да е късно днес след обед. Така че сега за заключение ще дадем думата на господин Банфи и, и на господин Вебер, за да, Вебер, за да а, отговорят на зададените въпроси господин Банфи. Благодаря, господин председател. Първо, искам да кажа нещо в лично качество. През 2010 година аз за първ път през живота си прекрачих прага на Европейският парламент и тогава бях много развълнуван и за мен беше един исторически момент след първото изслушване от страна на Кокобу. Бях много тъжен, бях много разстроен, защото това, което чух, не отговаряше на моите надежди и на моите очаквания. Три години по-късно когато отново дойдох в Европейския парламент, чух едни много мили, мили думи, отправени към мене. Но а, но те не са към мене. Има повече от 200 души в Сепол, в 27 страни членки, които работят наистина за, оболи... за полицейското обучение. Те заслужават тези а, е, добри думи, които, разбира се, аз ще споделя с, с тях. Разбира се, ние не сме съвършени, не бих искал да, да ви убеда, че по ще стане съвършенно нещо. Никой не е съвършен. Но благодаря за критичните бележки и съвети, които отправихте към нас. Благодаря ви. Това, от, това доказва, че а, критиките на всичко казано и от Европейския парламент е и беше чуто от Сепол до тук. Европейският полицейски колеж извърши една оценка на нуждите за обучение от 2000 2010 година насам. И в това, в тази оценка участваха много експерти, които са много компетентни. И знаете, че решението беше, беше взето през 2001 година. Тогава бе решено, че сепо ще създаде мрежа за обучение на националните органи, националните институции. Ако искате да има наистина европейско измерение на полицайското обучение, трябва да интегрираме нещата, да има уеднаквяване като това стане, разбира се, с приноса на националните институции. Днес нещата са в ръцете на парламента, комисията и съвета. Но се надявам, че решението, каквото и да е то, ще донесе допълнителна добавена стойност и ще допринесе за по-голяма сигурност в Европа. На основата на оценката на обучението успяхме да изработиме и да се концентрираме към специфични компоненти. Създадахме специфични модули за различните про- проблеми на европейско равнище, начина на решаването им и така нататък. Имаме и специфично обучение в класна стая, където е, е където е, се, събират е, експерти и се научават да водат едно съвместно разследване и целият процес. Съществува и Европейската про- програма за обмен, чиято цел е експерти от Франция да отидат в Великобритания, за да могат да, да, да а, се запознаят с добрите практики на британската полиция в борбата срещу организираната престъпност. Беше повдигнат и въпроса за измерение, човешко-правното измерение и отношението към жертвите на трафик. В крайна сметка, полицаите не растат като, като растения и не могат да се самообучат. Не, ние имаме специф, специфични а, курсове за раз, развиване на, за, за се развиват, за развиване на тези умения. Когато беше взето решение по проекто стратегията, Сипал реагира много гъв, в, в, в семинарите. От участват е, ръководствата на Европол, на Фронтекс. Също времено имаше възможност и на НПО да участва в, е, в, в е, семинара. Просто повече от 200 отделни представители от 27 участ... страни участваха в а, този семинар. Така че, че смятам, че ние добре структурираме нашите дейности, като разбира се, внимаваме и на начина по който се разходват средствата. Сега. Утре. Отрицателното отрицателните последици от обучението в националните институти е от финансова гледна точка е наистина много сериозно. В някои държави членки просто няма е, студенти, курсанти. Е, няма просто не се набират курсанти, защото не, няма достатъчно средства. Аз е, аз споменах възможността да се набират допълнителни повече курсанти за всичко видове обучение, но за това е необходимо да се преструктурира съответно бюджета и да се изпращат на тези курсове само нези, които наистина ще, и, ще се възползват от това да се развие сътрудничеството с друг. Да, вие го споменахте и, и жертвите на домашно насилие, да, и този, и този аспект е включен в нашето обучение имаме и отделни е, модули, но също така включваме и различните компоненти от различните държави членки. Същевременно казах, че имаме онлайн обучение и обучение на място. Някои казват, че някой съцава се въпроса и се обсъжда се дали домашното насилие трябва да бъде е, е, тема и трябва да бъде обект на обучение в е, е, СЕПОЛ, но то има трансграничен характер и затова ние решихме, че трябва да бъде в е, част от нашето обучение. Сега искам само да спомена още веднъж, че не, ние решихме да създадеме мрежа. Мрежата на националните институти е идея на онези, които създадаха СЕПОЛ. Хармонизирането на националните системи за обучение в европейски мащаб – е едно обединение на различните системи. Някои смятат, че системата такава каквато съществува може все още да се справя с проблемите, но както вече казах, аз, ние наистина отбелязваме много напредък. Разбира се, не става дума за някакви революционни, стряскащи промени, но наистина отбелязваме напредък и се надявам, че различните институции ще отбележат това. Мисля, че съм засегнах практически всички въпроси. Съжалявам, ако не съм отговорил на някой от тях. Благодаря. Благодаря, господин Банфи, за вашите за споделеното мнение. Господин Прибе, за последен път ви давам думата. Искам да повторя нещо, казва господин Прибе. Не сме все още взели решение. Ще направим предложение, което трябва да се обсъди. Истина е, че има обсъждания на ниво комисия, но това е. Решението предстои да бъде взето. Нека отново да обясня нещо, което явно аз не, не съм успял да обясня достатъчно добре преди. Имаше решение между трите институции, съвета, комисията и парламента за това по какъв начин да упростим и да подобриме управлението на много агенции. Сега имаме над 30 такива агенции. И една от точките, на този доста дълъг документ, по който и вие сте взели решение, е необходимостта да се намали броя на агенциите. И там, където става въпрос за много малки агенции, тях сме ги разгледали първо, защото колкото по-малка е една агенция, това не е валидно само за европейските агенции, толкова по- голям процент от нейните разходи са административните разходи, отколкото това е валидно навсякъде и този общ подход ни накара да направим едно честно и отворено сравнение и процес на преглед на агенциите. В този случай разгледахме агенциите, в които, за които правното основание трябва да бъде променено. И така се случи, че СЕПОЛ е първата агенция, която разгледахме, тъй като техния правен статут трябва да се промени съобразно Лисабонския договор. Сериозно обмисляме нещата. Това е процес на размисъл и ние сме се заели сериозно с него. Сред нас има такива, които смятат, че конкретната специфика на целите на тази агенция по-добре обосновава нуждата тя да остане отделна, а други смятат, че ще има реализация на хоризонтални ползи, ако се слеят две агенции. Както вече казах, този процес на размисъл и преглед ще отнеме време. И вече даже имаме забавяне на първоначалния график. Имахме намерение да изследвам с предложение в рамките на тази година, но това ще се случи по-нататък, за да избегна всякакво недоразумение. Когато говоря за економии, нямам предвид, че искаме просто да задраскаме бюджета на СЕПОЛ. Идеята всъщност е, че двете организации могат да работят заедно, голямата и е малката, и тогава да имаме економии, хоризонтални економии. Става въпрос за някакви економии, освен тези вече доста значителни економии, които господин Банфи е успял да реализира. Разбира се, може да има различни модели, при които обучението се разглежда спрямо оперативните задачи в определена област. Трябва да признаем или пък да не признаем, че в случая с Frontex обучението е една от техните задачи. Така че няма да бъде абсолютна революция, ако вмениме обучението на полицаите в Европол, вече имаме такъв прецедент – има и определени аргументи, които говорят за това нещата да останат разделени. Както казах и преди, при всички положения, ако ще предложим едно такова сливане, определено ще сложим предпазни клаузи, обучението да не се загуби сред другите различни дейности, например убежищата и така нататък. Frontex е един такъв а, случай. Виждам, че Европол вече извършва някакви обучителни дейности, особено по отношение на центровете за предоставяне на обежище. Това, е което исках да добавя, за да мога, ако е възможно, по-добре да обясня нашия процес на преглед и какво всъщност ще направим. Благодаря, благодаря на двама ви. Най-много благодарим на господин Банфи. Надяваме се, че вашия ентусиазъм за Европейския съюз няма да се намали с честота на вашите, при, на вашите посещения при нас. Надявам се, че от тук нататък ще можем само да засилваме този ентусиазъм. Благодаря на всички. Само да ви кажа, че следващата ни среща ще бъде на 27 ноември. До сега, довиждане!